Good morning, everybody. Е, добро утро на всички, скъпи колеги. Започваме. Е, благодаря ви за присъствието. Е, аз ще говоря на испански. Вероятно ще ви е необходим превод. Buenos días a todas y a todos. Добър ден, добър ден на всички. От името на Комисията за правата на жените в Европейския парламент ви поздравявам с добре дошли. Благодаря ви за това, че дойдохте днес. Е, la presencia y la organización junto con nosotros. Е, благодаря е, на всички участници в самита за равенството между половете. Искам да ви благодаря и за това, е, че се организира тази интересна дискусия днес. Знаете, че Европейския съюз и света като цяло са изправени пред много сериозни предизвикателства. предизвикателства, които далеч не са от вчера. нашите е, действия, както в политиката, така и в научните изследвания, в е, организациите на гражданското общество, е, които работят за качеството на живота, за благосъстоянието и за равенството между мъжете и жените, ще допринесат за това да сумеем да се справим с тези предизвикателства. Е, днес ще се справим на качеството на научните изследвания е, през погледа е, на равенството между мъжете и жените. Ще чуем много експерти, които ще ни запознаят с опита си. Благодаря им за това, че дойдоха тази сутрин. Вчера Комисията по правата на жените проучи инициатива за политиката за равните шансове спрямо психическото здраве. Вчера казахме, че е важно равенството между половете да бъде включено във всяка политика, която се превежда. Е, от Предизвикателствата пред Европейския съюз в областта на развойната дейност на технологията и научните изследвания трябва да бъдат разглеждани и от гледна точка на равенствата между мъжете и жените. Това равенство трябва да се отчита във всяка провеждана политика, защото жените са повече от половината от населението на света. Отново ви поздравявам с добре душите за сутрин. Надявам се, благодарение на изказванията, които ще чуем и на дискусията, която ще се проведе, в е, края на сутрешното ни заседание да разполагаме с е, много по-голям брой аргументи в подкрепа на е, нашата работа. Незабавно давам думата на господин Марио Пинто, е, който е почетен съпредседател е, на е, настоящия семинар. Отново искам да му благодаря лично за това, че участва в нашата работа. Както казах, той ще съпредседателства заседанието с мен. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. А, а, тук а, ние се излъчваме в, в, в, в интернет и тъй като там не може да се чува превода, бих искал работния език да бъде английския. Председателката. В Европейския парламент работни езици са всички официални езици на Европейския съюз de nuestros intérpretes eh, hay que Ето защо можем да се възползваме от работата, която вършат нашите преводачи. По този начин е, всеки един от нас може да говори народния си език. И така, господин Пинто, вие можете да се обърнете към нас на най-удобния за ваш език, за да отправите посланието си но е много важно да спазвате езиците, които ние използваме ежедневно в работата си. Госпожо председател, дами и господа, за мен е удоволствие да бъда тук е, като представител на канадското правителство. Е, в началото искам да кажа няколко встъпителни думи, преди да пристъпим към същността на работата си. Бих е, искал да посоча моето мнение за ролята на науката, технологията и на половете в частност. Науката и технологията са за хората, за диалога, за установяване на връзки, споделяне на познания. Но науката не е нещо, което което е останало само за елита в е, Кулиослонова кост, всеки трябва е, да има възможността да сподели е, познанията. Е, научните изследвания трябва да бъдат насърчани, за да се насърчи ролята на жените, представители на другите групи в предприятието за научни изследвания в света като цяло, за да може науката и технологията да процъфти, за да може иновацията да се споделя по-жизнено. Ние трябва да направим всичко необходимо, за да може може средата за научни изследвания да отразява нашето общество и нашите знания, да споделяме нови гледни точки, ново вдъхновение и разнообразие на мненията. И ако сме сериозни към това, трябва да включим всички групи, е, които създават обществото. Ние не можем да пренебрегваме, когато и вече е, всички групи, които до сега са били аутсайдери в нашето общество и в академичната общност. Е, за коренното население в Канада ние говорим за две очи. Когато използваме това, което вижда две очи, тогава гледната точка се променя и по този начин се получава цялостен възглед върху света. Именно този възглед ние търсим сега, когато се опитваме да постигнем равенство между половете в целия свят, особено в областта на науката и на технологията, защото това е мощен лост за постигане на равенство като цяло. С това, госпожо председател, искам да ви върна председателството. За мен е удоволствие да участвам в тази работна сесия върху е, политиката за е, постигане на благоденствие в обществото чрез науката и технологията. Благодаря ви. Muchas gracias, señor Pinto. Tiene... Председателката, благодаря, господин Пинто. Вие сте напълно прав. Вие сте напълно прав. ние е, не можем да се решим от половината от населението на света. Трябва да се възползваме от този голям човешки потенциал, който е на наше разположение, за да постигнем напредък в областта на научните изследвания и на технологиите. Е, именно върху тази точка и върху много други точки ще се спрем тази сутрин. Е, незабавно давам думата на госпожа е, Грес Маладин Нинца, е, която е министър на науката и на технологиите в Южна Африка. Отново искам да й благодаря за това, че извървя дълъг път, за да бъде сред нас днес. Госпожо, надели имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми предоставяте възможността да говоря на тази толкова важна среща. Бих искала да ви благодаря на вас, както и на колегите ви за отправената ми поканата. Госпожо съпредседател, бих искала в началото да напомня на всички почетни гости тази сутрин, че Южна Африка е, познава демокрацията от кратък период, само 22 години. И от тогава насам е, ние е, правим стъпки, за да възстановим баланса който беше изчезнал, е, който беше резултат от опита и историята ни на изключване вследствие на апартейда. Е, бяха, беше създаден огромен дисбаланс в страната ни. Ето защо сега ние трябва да се занимаем с въпроса за равенството между половете. Ние започваме демократизация в е, висшето ни образование. Особено от 1994 година насам, когато постигнахме демокрацията. Процеса на промяна е, включва занимаване с въпроса за пола, както и за неравенството между расите. Така че е, ни е необходимо доверие, когато се занимаваме с неравенството и с изключването от обществото. Трябва да се занимаем с въпроса за расите, за участието на черните, за участието на жените, така че има цяла поредица от критерии, по които хората бъдат изключвани от обществото и те трябва да бъдат фокус на вниманието в политиката на нашето правителство. През тези 22 години на демокрация беше постигнат чувствителен напредък, поне така мисля аз, особено в областта на висшето образование. Но въпреки това остават чувствителни предизвикателства, с които трябва да се справим. Ако трябва да обобщя, бих казал, че една от чертите на нашата страна, особено в областта на висшето образование, е, че голямото мнозинство от студентите сега са по-млади хора, а също така и жени. Жените имат чувствително присъствие в висшето образование в Южна Африка. Ето защо ние трябваше да инвестираме в младите хора и в достъпа на жените до нови възможности. Независимо от това обаче, когато жените присъстват в висшето образование, когато има баланс между половете в полза на жените, все още мъжете имат предимство в нашите институции. Обикновено мъжете предприемат кариера в областта на научните изследвания. Те освен това искат да имат бакалавърът и мастър като дипломи. И една а, а, а, ние смятаме, че е, много от жените обаче е, постигат е, едно средно ниво на своите висши, на висшето си образование. Те не правят мастър и изобщо смятаме, че много от тях се отказват преди да постигнат мастър. А те могат да благоприятстват за научните изследвания и технологиите. И ние трябва да се опитаме е, да се справим с това неравенство. Имаме програма, наречена Тутука, което означава Take Care of, да внимаваме за. Там има три бързи писти за жени, които се занимават с академична кариера, мастър, постмастър и също така академични титли. Тази програма съществува от 2001 година, финансира се от правителството е, и е, дава възможности, големи възможности за жените. Втория начин за намеса е създаването на кластъри с академици, с научни работници, които са постигнали високи резултати и по този начин те могат да е, заемат лидерска роля в тези кластери. Създали сме 16 такива кластера до момента, но е, за момента само един от тях се ръководи от жена. Е, тоест от 16-15 е, се ръководят от мъже. Има трети начин за намеса, е, който ние взаимствахме от колегите ни в Канада. Това е инициатива за научни изследвания в Южна Африка. Е, ние е, се занимаваме с млади научни работници и с постуниверситетска кариера. До 2015 година имаме 157 катедри, където имаме и мъже и жени, но жените са само 15%. Но от 157 само 5 се ръководят от жени. И аз бях ужасена, когато погледнах статистиката. И е, като политик през 2015 аз взех решението е, всички е, е, катедри за научни изследвания да бъдат създадени и да се стремят към назначаване на жени. Много колеги ми казаха, че няма такива жени научни работници в Южна Африка. За наш изненада от 40 катедри, които трябва да финансираме, когато посочихме като показател, че трябва да се дава предимство на жените. Получихме 63 кандидатури от жени, които бяха напълно способни да заемат такива длъжности. Така че е, не само 20, както планирахме, а 42 от е, тези ръководни места бяха взети от жени. И като човек, който се занимава с политика, аз извлякох много важни полуки, а именно радикална интервенция и политическа дейност са абсолютно задължителни, ако искаме да постигнем промяна в областта на научните изследвания и на технологията. Така че е, тези 42 променят статистиката, но само един от трима научни работници, които публикуват изследвания е жена или е по-млада и по-неквалифицирана от колегите мъже. Виждаме, че може да се направи много повече. Необходимо е много по-голямо стимулиране за подкрепа и признание на жените в научните изследвания, защото без тях няма да настъпи чувствителна промяна. Ние смятаме, че когато жените, научни работници са видими, тогава те ще изиграят ключова роля в ключови области на научните изследвания, като енергетика, здравословно състояние и биотехнологии. Е, ние работим в областта на висшето образование, за да сме сигурни, че можем да окажем широка подкрепа на жените, които се занимават с научни изследвания. В момента, в който предприемат кариера, е, като научни работници или като технолози, за да сме сигурни, че те постигат е, ниво на утвърдени научни работници и по този начин ще могат да заемат важни длъжности в институциите, които ние подкрепяме. Аз мисля, че по този начин очертавам е, представа за това до къде сме стигнали. Ние искаме да създадем благоприятна среда, за да насърчим жените в е, науката, технологията, в иновациите. Много повече трябва да се постигне. И е, сега искам като цяло да се обърна към африканския континент. Е, ние сме милиарди, ние сме една от регионите на света, където има най-голям економически растеж. Ние искаме економическа интеграция и разнообразяване на услугите, които изнасяме. Ние искаме да сме сигурни, че економическия ръст на континента приобщава всичко и че ползата от него се споделя равноправно от цялото население на континента. Ние смятаме, че начина да се създадат повече работни места и по-бързо е е да сме сигурни, че в много отрасли в економиката на Африка се предлагат прилични работни места, че се приобщават хората към пазара на труда и е, че има равен достъп до тези прилични работни места трябва да насърчаваме промишленост, което е, заема работна ръка, като например строителство, минно дело, е, хотелиерство, а също така малки и средни предприятия. Но също така да развиваме промишленото производство, финансовите услуги, телекомуникациите и услугите в областта на бизнеса. За това са необходими умения, е, наука и иновации. Необходими са ни африканските жени, Искаме да сме сигурни, че тяхното оптимално участие в нашата економика и приноса им е, към увеличението на и нарастването на економиката в Африка, базирана на познанието равенството между половете в е, технологиите и иновациите е обект на грижи. За нас това е сериозна задача като политици. Това е сериозна задача и за нашите парламенти и правителства. Ние смятаме, че участието на жените в науката, иновациите и технологиите са от критично значение за да се допринесе за развитието на нациите. Нашия стимул за иновации в Африка, според нас, ще промени света отвъд африканския континент защото това е нов начин да се мисли за света, е, за е, здравето и за технологията социалната и економическата еволюция според нас може да бъде стимулирано от науката, иновациите и технологиите. Тогава ще се промени всяка конкретна дейност на човека. Ние сме категорично решени да насърчим жените научни работници да работят в Африка но е, ние трябва да е, работим е, за това как да запазим за нас победителите. Победителите, които ще се занимават с насъщните потребности на развитието, печелившите трябва да заемат ръководни постове чрез постиженията си в науката, технологиите и иновациите. Е, госпожо председател, ние сме постигнали напредък в моята страна, Южна Африка. Виждаме началото на ранен успех е, в различни африкански страни. Ние искаме да се увеличи инвестициите в науката, технологиите и развойната дейност. Но за да могат жените е, да постигнат е, върховни резултати в тези области, е, може да се направи много повече. Надявам се, че краткото ми изследване тази сутрин ще ви насърчи вас, като депутати в Европейския парламент, да се опитате да постигнете по-близко сътрудничество, по-близко партньорство с жените, които правят политика на африканския континент континент, за да можем съвместно да променим условията на живот на жените не само в Африка, но в целия свят. Благодаря. Muchas gracias, señora. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Наледи. Само преди един месец делегация на Комисията за правата на жените на Европейския парламент изпрати делегация в Руанда, която проучи състоянието с на жените в страната. Много научихме по време на това посещение. Убедихме се колко важна роля играят жените в процеса на промяна в страната. Имахме възможността да се запознаем с редица инициативи, които са, такът в момента в страната и си спомням, че постихме един изследователски център в Руанда и една от младите жени, работещи там, ми каза, че нейната мечта е да бъде независима жена, затова и образованието, обучението са толкова важни. И съм съгласна с казаното от вас, че трябва да постигнем истински напредък, да предоставим на жените всички нужни им инструменти и способи, за да могат те да са решение за бъдещето ни. Благодаря ви също така, че казахте колко много работа ни чака. Важно е да не го забравяме, ние, отговарящите за взимане на политически решения. Именно ние трябва да обърнем внимание на всички инициативи, защото е постигнато до момента, но не бива да забравяме и колко много още трябва да постигнем. Чака ни много дълъг път, който минава през различни инициативи, за да постигнем амбициозните си цели. Така че благодаря и за това предупреждение. А сега давам думата на следващия оратор в нашия панел, госпожа Мария Макаров, член на комитетът за програмата за равенство на половете от NotFox. Тя със сигурност ще има много интересни неща да сподели с нас преди началото на дебата. Благодаря ви за присъствието днес е, сред нас. Имате думата. May I have my slides on? Thank you very much. Next slide, please. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, дами и господа. Нека най-напред си спомням какво, какво е региона на Скандинавия. Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция както вижда на екрана. Три от тези пет държави са членки на Европейския съюз, но има и автономни региони. Фарерските острове, които на юг от Исландия и Гренландия, като се вижда много малка част в горе вляво на екрана. Заедно ние общо имаме население от 36 милиона ев, души и представляваме десетата економика в света. Имаме много обща история тези пет държави. Споделяме понятие, скандинавското понятие за държава с социална подкрепа и също така споделяме обща система за научно-изследователска дейност, основаваща се на университетите ни. По отношение на равенството на половете, им, сме правени под голям парадокс на нашите държави. На първо място, те са страните с, с най-добро равенство между половете в Европейския съюз като цяло. По показатели като работа, пари, познание, образование, здравеопазване и достъп до властта. И тези данни са от показателя на Европейския съюз за работа между половете. Вижте, че, Шве... че Швеция, в Швеция, Дания и а, Финландия а, показателят е 70%, в другите държави 60% е и надолу. А, а средната стойност за Европейския съюз от 53 точки. Тук стигаме до парадокса обаче. Въпреки това равенство на половете в страните ни като цяло, няма равенство на половете в академичните среди. От десетки години насам по-голямата част от дипломиралите се в висшето образование са жени, но основната част от професорите ни не са жени. Така че средната стойност на професорите в университетите ни е 24%, при положение, че средното за Европейския съюз е 20%. Последиците от липсата на професори и жени са много тежки няма да е достатъчно лектори в университетите, няма достатъчно жени, които да, да ръководят а, агенции за вътрешна дейност или организации, занимаващи се с а, практическа научна дейност. Няма също така достатъчно жени, които да вземат участие в политическите решения в областта на научно дейност. Което значи, че много важни решения, които се вземат за относно политиката на висшето образование и изследователската дейност или размерите на финансирането и тяхната целенасоченост, всички тези решения се взимат от приблизително половината от а, обществото. А, освен това, колективният интелект а, предполага разнообразие. Когато няма разнообразие, качеството на решението обикновено не е възможно най-доброто. Страните от региона се опитват е, да преодолеят този проблем с е, липсата на равенство на половете в областта на академичните среди чрез различни подходи. Първият подход е анализа. През 2013 година научно-изследователска дейност в Норвегия, заедно с Nordfox, след малко ще обясня какво е Nordfox, публикува доклад за анализ на име скандинавският регион, стъпка по-близо до равенство между половете в академичните среди. И тук бих искала да се спра на три основни заключения. На първо място, напредъка за постигане на равенството на половете в тази област е в стагнация от няколко години насам. Няма разлика в качеството на нещодателската дейност между мъжете и жените. А, може би количеството на следователската публикации, причините е малко по-низко. И колкото по-престижна е следователската програма, толкова по-малко жени кандидатстват и толкова по-малко жени постигат успех. Сега на няколко думи за NoteFox. NoteFox е организация, която улеснява трансграничното сътрудничество в областта на изследователската дейност между пете страни от региона и също така има политически мандат, тъй като функционира в рамките на съвета на министрите на скандинавските страни. Продължаваме нататък. Вторият подход е изследването. Да се преодолее парадокса чрез изследването. И тук Нотфорск предпое инициативата, създаде два виртуални центъра за върхови постижения – Основната цел на тяхната дейност е преодоляване на скандинавският парадокс, гарантиране на равнопоставеност между половете в академичната среда и основната цел е консорциумите за философска дейност да вземат предвид особеностите на системите за висше образование и сватовска дейност в държавите членки, е, по-добро разбиране на стандартите за, равенство на половете на пазара на труда и оценка на всички политики за гарантиране на равенство на половете. Следващия слайд, моля. Третата Съветите за са дейност, които в момента взимат решения за финансиране с обществени средства на научно дейност, трябва да имат поне 40% от по-малко представеният пол, обикновено това са жените. И резултатите през, през изминалите години са следните. Делът на жените кандидати е и от години насам е 50%. Случаят обаче не беше такъв в момента, в който беше прието законодателството и проактивните мерки минават през насърчаване, анализ, мониторинг и препоръки. И равнището на успех в, на жените в основните програми, които финансира Светската дейност в Финландия, следните – постдокторантски програми, над 50% са за жени, грантове за започване независима на изследователска кариера, над половината от успелите кандидати по тази програма са жени. Но ако погледнем най-престижните постове за професори в университетите, една четвърт от тях са жени, а по отношение на председателите на центровете за върхови постижения по-малко от 20% от тях са жени. Тоест, колкото по-престижна е една програма, толкова по-малко жени участват в нея. В Финландия по отношение на групите изследователска дейност, консорциумите от екипи, работещи в университетите, във всички тези институции, следовател, равенството между половете почти постигнато изключение на областта на науките, инженерството и математиката. Така че парадоксът е, че едва 24% от професорските места са заети учени. И стигаме до четвъртия инструмент, четвъртия подход, прилаган в страните от региона за преодоляване на парадокса. И това е подхода на шведското правителство, а именно прилагане на политики във всички дейности. Политическото изявление на шведското правителство 2015 година заявява следното. Мъжете трябва да имат еднаква възможност да определят обществото и собствените си животи. Първото феминистко правителство в Швеция прилага активни политики за гарантиране на равенството между половете и това трябва да се отрази във всички е, политически решенски други форм, форми на решения и всички финансови средства, отпускащи се за тези цели. Ще чуем малко повече за темата, по темата от колегите ни от Швеция утре. И така стигам до последния слайд от презентацията си всички споделяме едно общо предизвикателство на световно равнище, а именно недостигът на жени в областта на точните науки, инженерството и математиката. Когато няма достатъчно жени и момичета в класовете, в които се предлага такова образование, което се почва още от равнището на училище, резултатът е, че жените отсъстват и от най-бързо развиващите се сегменти на пазара на труда. През последните години се създават над 100 000 работни места годишно само в Европейския съюз в областта на ИКТ и се очаква цифровият пазар да създаде до 800 000 работни места до 2020 година. И ако жените не разполагат с образование в точните науки, математиката и инженерството. Те няма да участват и в изследователските програми, съответно няма да допринесат за новаторството в тази област. Изключението е, че чрез по-активни мерки за подкрепа на жените в академичните среди и в изследователската ден в областта на точните науки, инженерството и а, математиката, ако не положим такива мерки, ще изпуснем половината от потенциала за економически растеж в Европа. Благодаря ви. Muchas gracias, señora Макаров, por su Благодаря, госпожо Макаров. Благодаря за вашето изказване. Информацията, която се съдържаше във вашата презентация, показва и една друга реалност. Това са стъклени прегради, в които непрекъснато се блъскат А, Това е бариерата, която им пречи да навлязат истински в сферата на научните изследвания и иновациите. И, за съжаление, забелязваме, че броят на жените намалява. Ето, проблемите, свързани с равенството между половете, трябва да се имат предвид в рамките рамките на политиката, естествено. Защото а, повече жени в управителните органи а, е все пак известна гаранция за това, че ще има и по-пряк достъп за повече жени до научните изследвания. И така, преди да продължим с нашата работа, ще е, видим сега видеопосланието на нашия комисар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 research and innovation will be. That's why we have to continue fighting for this cause. I wish you a very productive and fruitful summit. Bueno, pues una vez escuchado el mensaje del señor comisario. Благодаря ви. Чухме е, посланието на комисаря Моедас. Той, за съжаление, не може да присъства, но точно по тази причина ние е, излучихме това видео. И така, съгласно програмата, имаме 20 е, минути за дискусия. Ще дам думата първо на госпожа Марай. Да, благодаря ви. Благодаря е, за това, че е организирана тази среща и за това, че тук са представени е, толкова е, именити имена в сферата на научните изследвания. Е, госпожо директор, госпожо министър, вашите изказвания оставиха дълбоки впечатления у мен. нека да ви кажа няколко думи за Унгария. има много а, жени, които са зле платени, които не са а, щастливи, които не са доволни а, от работата, която им се предлага, които не се чувстват в безопасност и сигурност а, и а, не харесват живота, който водят. А, така че ние, а, унгарските жени, би трябвало да се мобилизираме и да намерим сили, за да се преборим за един по-осмислен, по-осмислен и по-добър живот, за една по-активна роля в обществото. Когато говорим за жените, които би трябвало в по-голяма степен да са представени в сферата на научните изследвания, на иновациите, трябва да си дадем сметка, че има все още много-много пречки и бариери, които трябва да бъдат премахнати. Това се отнася най-вече и за образованието, и за училищата. Вие, господин Пинто, говорихте за това и вие, госпожо министр, също се спряхте на въпроса с образователната система след политическите промени във вашата страна. Смятате ли, че ще може да се постигне напредък по отношение на по-активното участие на жените и в научните изследвания, и в иновациите, тъй като не става дума само за точни и за природни науки, става дума и за където повече или по-малко, така да се каже, са а, разпределени местата и където а, непрекъснато се наблюдава огромния проблем, че природните ресурси се използват в крайна сметка не от местното население, а, а, а, населението а, получава единствено а, предложения за зле платена работа в а, тези сфери. Да, ние бихме желали в крайна сметка да става дума за по-добре платени места, за по-желани работни места в рамките на иновациите, в сферата на научните изследвания, защото жените имат необходимите способности и желаят да участват по-активно и по-творчески в целия този процес. И за това са необходими определени решения на политическо равнище. Смятам, че в Унгария науката и економиката за съжаление, страдат от твърде много корупция и за това е необходима решителност, за да се постигне повече справедливост и повече е, честни, е, коректни решения в рамките на иновациите и научните изследвания. И така, е, е, вие, госпожо Ди, ректор, споменахте за е, първото министерство, посветено на въпросите на семейството и правейки връзка с проблемите на жените, ще ви попитам как бихме могли да постигнем повече в сферата на науката и иновациите? Как можем да предложим по-качествени места за работа? Не зная дали произнасям добре името на следващия оратор. Да, правилно бе произнесено името. Благодаря за тези е, вдъхновяващи изказвания, които чухме в началото и които бяха насочени към една цел по-широк достъп, повече възможности за участие на жените в сферата на науката и научните изследвания. Естествено, че са необходими много повече решителни действия на политическо равнище. Необходимо е, естествено, жените да получат възможност за много по-голямо участие в управителни органи, в именно тези решаващи органи, които ще отворят вратите за жените е, в научната, изследователската и развойната сфера. Ако желаем да използваме е, резултатите от изследванията за иновации, за създаване на нови бизнес модели и за е, една по-радикална промяна в, към добро в обществото, ще трябва да включим равенството е, на половете, ще трябва да транспонираме равенството на половете в иновативната сфера. Има ли е, вече определени идеи в това отношение? Е, има ли опит някъде с конкретни мерки? Благодаря, Месройтна. Госпожа Ройтнер. И така, има ли други желаящи да участват в нашата дискусия? Тъй като не знае имената на всички участници, е, е, би било добре да се представите. Е, благодаря, госпожо председател. Аз съм от Италия и съм член на научния съвет в моята страна. Бих искала след чутото в първия панел да кажа, че в рамките на Европейската комисия, и, а и на вашата комисия, през последните 20 години бе е, извършена много важна подготвителна работа, е, която е от полза за всички държави членки на Европейския съюз. Е, и тук двете представителки, които говориха по време на първия панел, споменаха важната роля на европейските институции, на институциите изобщо. Как биха могли е, институциите много по-активно да насърчат е, едно е, развитие е, по отношение на равенството на половете? Е, което е, ще допринесе за постигане на целите. Е, очевидно е, процесът е много дълъг, тъй като на думи ние насърчаваме равенството, но на практика се оказва, че нещата изискват повече време. Има много дейности, които би трябвало да бъдат насърчени за да се постигне по-добър ефект и в рамките на образователната система. Благодаря. Ще говоря испански, ако ми позволите. Занимавам се с изследователска работа в Каталонския университет. в рамките на моята професионална кариера съм работила в рамките на европейски проекти, които вчера бяха представени в Брюксел. Поисках думата, за да подчертая следното. В изследователската сфера забелязваме дефицити, слабости, най-вече е, по отношение на производителността и ефективността на изследователските центрове. Разполагаме с малко ресурси. Е, казвам това на базата на собствения си опит и освен това от нас се изисква, така да се каже, е, по административен път да работим много повече часове, отколкото предполага законно определеното работно време. Така че нещата някак си малко трудно се свързат с естеството на изследователската работа, която би трябвало да се диктува от други правила и най-вече от целите да се допринася за националната економика. В това отношение е, не е, е възможно, така да се каже, от гледна точка на економическите и производствените критерии, които <laughs> е, владеят сектора, да се осигури по-широк достъп на жените. Просто този достъп е блокиран при нас в Испания. Ние говорим за точни и за природни науки, но естествено и хуманитарните науки са много важни. И отново опираме до липсата на достатъчно финансиране. Това е огромния проблем. Не могат да се решават социалните проблеми, а иновативни действия и иновации се изискват и в тази сфера. Благодаря ви. мога да се съглася с вас, особено с последното послание, което отправихте. Естествено, работните места, качеството на работните места по отношение на изследователската сфера, на социалната сфера и социалните проблеми. Естествено, всичко това е огромен проблем, пред който сме изправени. И ние в нашата комисия непрекъснато насочваме вниманието към това. Политиката се опитва по някакъв начин да реагира, но на практика економиите, които бяха въведени в последните години, доведоха и до негативно развитие, до връщане назад. Всъщност засилената нестабилност и социална несигурност засегнаха предимно жените е, в рамките на социалната политика би трябвало да се насочи вниманието и е, към е, проблема, свързан с равенството между половете. Естествено, ние желаем да инвестираме в определени сфери, които са важни от гледна точка на економиката, но по този начин създаваме отново неравенство и несигурност за най-уязвимите в нашето общество. Може би участниците в първия панел ще реагират на чутото в залата. Да, благодаря ви. Бяха засегнати важни въпроси. Естествено, че семейството е от първостепенно значение. А, Прегледах биографичните справки за много от така, изтъкнатите математици или представители на природните науки и всичките почти без изключение са а, а, били а, всъщност бащи, така да се каже. Имали са добри семейства, разчитали са на помощта на жените си в семейството и в домакинството на това е помогнало за развитието на техните научни постижения, но е спряло развитието на жените, което все още наблюдаваме. Норвегия преди много години прие закон за частния сектор най-малко 40% в управителните органи на частните предприятия трябва да бъдат жени, съгласно норвежкия закон. Да, става дума за структурни проблеми, които трябва да бъдат преодолени. Водещата роля в институциите, в предприятията, в научно-изследователските центрове, трябва а, да позволява а, участието на повече жени. И така центровете за отлични постижения в а, северноевропейските страни а, трябва да разширят възможностите за работа с жените, за да се постигне а, действително а, пълноправност а, на участие на жените. Какви трябва да бъдат критериите? Е, очевидно е, не можем да се опираме на тези, които до сега е, сме използвали. Трябва да имаме предвид и много други допълнителни критерии, които да дават възможност за използване на огромния потенциал на жените в тази сфера. В моята страна, Финландия, а, научно-изследователския съвет всъщност е основният фактор, който формира и определя условията. И това е органът, който създаде един план за равенство между половете. Нуждаем се от, не само от един общ план, а нуждаем се от един е, многогодишен план, който трябва да бъде е, ревизиран периодично, за да се реагира на актуалното състояние. Струва ми се, че по този начин бихме могли да допринесем за едно по-добро развитие. Благодаря ви, госпожо председател. Имаше един въпрос, насочен пряко към мен, който се отнасяше до иновацията и до възможностите и способностите за развитие на иновативната економика на базата на, на националните ресурси, на природните ресурси и на образователната система. Това всъщност е едно огромно предизвикателство. Ние А, а, а, сме в климатична и природна зона, която създава много проблеми, така че Централна Африка, например, е, и Южна Африка са много силно засегнати от редица природни явления. Нуждаем се от иновации. Нуждаем се от е, е, нови продукти, нуждаем се и от нови решения в е, социалната сфера. Ние разполагаме с много подземни изкопаеми, с много природни богатства, да кажем платино. По разполагаме и с много други подземни изкопаеми, които могат да ни помогнат да развиваме е, една много по-висока производителност и да създадем на базата на платина една по-добра основа за развитие на цялото общество и за по-висок стандарт на живота. Така че индустриалното развитие, производството в Африка стоят в центъра на вниманието ни, но ние се опитваме да развиваме и търговските отношения с останалата част от света. Нуждаем се не толкова от внос, нуждаем се повече от е, износ. Е, е, не бива да се затваряме в това отношение. Опитваме се да направим каквото можем и търсим най-вече партньорства и в рамките на африканския континент, но и извън африканския континент партньорства, които насърчават развитието знаем, че не можем да се затворим единствено в региона, в който се намира нашата страна, така че контактите ни се простират из целия свят. Напредъкът, успехът би трябвало да отво, открие по-добри възможности за всеки един от нас. Естествено, има много-много пречки, е, с които трябва да се борим и се изискват е, много големи усилия, за да преодолеем тези пречки. Но е, се опитваме да е, създадем възможности за е, пълноценен е, професионален живот на всички. Струва ми се, че има нещо, което парламентът би могъл да направи е, Хубаво би било, естествено, представителите на парламента да гарантират една по-активна политика, която да се отрази благоприятно на обществения живот. Политиката е разумна и смислена, когато тя работи в полза на хората, когато тя осигурява развитие. И аз мятам, че много от нас, които са парламентаристи, е, са в състояние да е, е, планират една отлична политика, но тази политика би трябвало да бъде и много стрикно и правилно прилагана, за да допринесе за развитието на обществото. Политиците са тези, които могат да променят живота на обществото, на на жените и представителството на жените в парламента е изключително важно. Колкото повече жени успеем да видим в парламентите си, ще имаме възможности за повече успех. И така, за заключителни слова давам думата на господин Пинто. Госпожи и господа, най-вероятно ще се съгласите с мен, ако кажа, че това беше една много информативна сесия за това как трябва да правим политиката и как тази политика а, е, би трябвало да се прави от политици и кои са тези решаващи фактори в политиката. Е, необходима е промяна. Това е, е един много съществен резултат е, институциите в нашите държави, институциите в Европейския съюз е, планират е, политическите решения и аз е, от името на е, изследователската общност в Канада и на институцията, която представлявам, заедно и с е, дамите, които са до мен тук на президиума, смятам, че институционалните усилия ще помогнат за едно по-добро развитие, но няма да бъдат достатъчни. И госпожа министърът подчерта, че политиката трябва да премине в да се транспонира в изпълнение на практика. Това е изключително важно и затова е, са необходими радикални действия. Радикалната интервенция на практика е нещо изключително полезно. В е, кабинета на е, канадския министър-председател е, в момента има най-много жени в историята на нашата държава и това е изключително важен факт, който ще допринесе, сигурен съм в това, за едно по-добро развитие и нашият министр на науката Данкън ще е, внесе и предложение е, за допълнителни действия по отношение на научно-изследователските центрове и в университетите, и в предприятията в Канада, което ще насърчи според нас научно-изследователското пространство и в Канада. Естествено, обществото би трябвало да бъде по-активно. Трябва да се има предвид е, всичко това, е, което се върши в е, всички обществени сфери, то е от огромно значение, защото в противен случай няма да постигнем нищо. То ще бъде, така да се каже, само хомеопатично средство, ако разчитаме единствено на политиката. В никакъв случай не бива да оставяме нещата единствено на политиците, всички действия, които са необходими. Необходими са колективни усилия, за да се постигне успех от инструментариума, който се създава или вече се използва. И така, благодаря много на всички, които участваха в тази дискусия, с надеждата, че действително ще отбележим напредък. Председателката, благодаря. Благодаря, благодаря на всички за участието. Ще направим кратка почивка, е, за да може следващи изказващи, следващите изказващи се да вземат мястото си на трибуната. Nicole Korf.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 Отново добър ден на всички. Пристъпваме към втората част от работата ни тази сутрин. Сред нас са известни експерти. Те ще вземат участие в работата ни по неравенството между половете в областта на здравеопазването. За мен е удоволствие да поздравя с добре дошла госпожа е, Демансе, е, както и още двама известни експерти, е, които ще поканя да вземат място малко по-късно. Ако обичате, заемете местата си и продължете разговорите си извън залата, ако обичате. Председателката на английски, благодаря. Пристъпваме към работата по втория панел. Сега председателката на испански язик. Отново добре дошли когато говорим за неравенството между половете в нашето общество, имаме предвид неравното заплащане, имаме предвид физическото и психическото насилие спрямо жените, но много рядко говорим за здравето. А днес ще говорим именно по тази тема и неравенството в тази област. Здравето, според Световната здравна организация, е състояние на пълно физическо благосъстояние, но е, това се отнася също така и за психическото здраве и за социалното положение. Искам да подчертая, че здравето не означава просто отсъствие на заболяване. Равенството между мъжете и жените е въпрос не само на здраве, но също така и на е, едно е, добро разположение. Има физически и физиологически разлики между мъжете и жените, мъжете. не могат да страдат от някои заболявания, от които страдат само жените. Но все пак можем да се зададем въпроса дали се отнасяме достатъчно внимателно към някои типично женски болести и дали се правят нау... достатъчно научни изследвания, за да се лекуват тези болести. Това се отнася, разбира се, и за други заболявания и установяваме, е, че се обръща много по-голямо внимание на импотентността на мъжете, отколкото на заболявания, от които страдат само жените. А за жените има много по-големи опасности. Това се отнася най-вече за развиващите се страни, където здравеопазването не е достатъчно развито. И това е най-опасно за младите момичета, а също така и за жените като цяло. Като член на Комисията по развитие на Европейския парламент, аз съм се запознала с проблемите на милиони жени по света, които нямат достъп до здравни грижи. Системите за здравеопазване пострадаха също от економите, които бяха наложени Първи потерпевши бяха жените. И тук отново стават разлики, е, ясни разликите между мъжете и жените. Въпреки, че жените са повече от половината от населението на света, е, според научните изследвания, мъжете и жените е, са равни с изключение на техните органи за възпроизводство. Колко жени работят в фармацевтични фирми? Е, колко от тях е, са членове на управителни съвети? Е, а много малко жени работят и в сферата на научните изследвания, свързани с здравето на човека. В областта на психическото здраве също има чувствителни е, разлики. Жените страдат от е, тревожност е, три пъти повече от мъжете. Това се дължи и на влиянието на околната среда. Това се дължи и на социалните различия между мъжете и жените в нашето общество жена, е, която е щастлива, е, ще бъде много по-здрава психически. Европейският съюз е длъжен да е, гарантира здравето на хората и да сътрудничи с държавите членки, за да осигури превенция, профилактика, за да осигури физическо и психическо здраве трябва да може да се чуе гласът на жените, когато трябва да се определи политиката в областта на медицината, както на европейско, така и на национално ниво. За съжаление обаче, е, на настоящия етап ние не се занимаваме както следва с този проблем. Така че е, можем само да се радваме от това, е, че сме се събрали днес, за да говорим по тази тема. Сред нас е, на трибуната са известни експерти. Бих искала да ви представя госпожа Даманс, която е почетен съпредседател на тази кръгла маса. Тя ще я съпредседателства заедно с мен тази сутрин. Беверли Демансе работи е, за е, Националната фундация за научни изследвания на Южна Африка. Повече от е, десетилетие тя е начало на този форум на жените, там са представени академичната общност е, и е, Център за научни изследвания на университета в Претория. Добре дошла, госпожо Демансе. Е, искам да се обърнете към гостите като съпредседател, преди да представя другите видни гости. Благодаря, госпожо председател, благодаря ви за поканата. Дами и господа, благодаря ви за съдействието за организирането на тази важна дискусия. Както вече беше казано тази сутрин, преди 20 години Южна Африка предприе мирния преход от апартейда към националната социална демокрация. Ние искахме да бъдат обърнати дискриминационните практики, които засягаха всички аспекти на живота. Ние се занимаваме с здравето и благосъстоянието на много е, южноафриканци, но е, те продължават да бъдат е, под влияние на бремето на инфекциозни заболявания и на трайни заболявания. Това е определящо за качеството на здравеопазването и за здравето на населението като цяло. Как когато как да се занимаем с този въпрос, как да го разглеждаме в по-широкия контекст на преки и непреки връзки между благосъстояние и здраве. Е, ясно е, че тези връзки са много сложни. При крайна бедност за широки маси от населението, здравето основно се влияе от листъп до основни изисквания за живота, чиста вода, здравеопазване, жилищно настаняване, здравни грижи, пра, е, е, качествено образование, а също така и изобщо продължителността на живота. Тези е, въпроси, свързани с здравето, са свързани с социални въпроси, с социалните механизми в обществото, но също така с научните познания, въпросите за възможностите за развой на дейности и така нататък. основните болести ти е, е, виждаме какви са разликите в населението. И е, това, което ни безпокои най-много, това е нивото на ХИВ. Е, това е епидемията от ХИВ в Южна Африка. Е, ние виждаме, че поне 70% от световното бреме е, от заразяване с ХИВ е в Южна Африка, като в центъра е, на тези епидемии са жени в повертет на възраст и млади жени от 15 до 30 години. Най-много те страдат, така че разликите във възрастта при тези заболявания и тенденциите трябва да бъдат разпознати. Ние продължаваме да забелязваме, е, че тези раними групи жени в пубертетна възраст и млади жени преминават през значителни промени в начина и на живот. И по този начин е, тези групи стават особено е, уязвими в определени периоди. По отношение на половете и разликите между тях при заболяванията, трябва да ги имаме предвид и продължаваме да се отнасяме с внимание. Виждаме, че ХИВ са 43% от жени, които умират при раждане. Това са млади жени и е, само 50% е, се лекуват. Става въпрос с 50% от младите, които са заболяли от ХИВ. Освен това, те предават заболяването и на децата си. Забележителен напредък беше постигнат, е, защото е, виждаме, е, че в областта на инфекциозните заболявания разликите в възрастта и между половете продължават да бъдат на лице. Особено важно е да се промени здравето на младите жени. Не само за тях самите, но и защо за здравето на нацията като цяло. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Благодаря на госпожа Даманце. Е, незабавно давам думата на е, е, поканените изказващи се госпожа Робин Нортън, която е съдиректор на институт институт, Джордж институт за глобално здраве. Основната цел е да се оказват здравни грижи на всички и особено е, на лицата в най-неравностойно положение. През 2014 година Джордж Институт е, е бил начало на институтите, е, които са постигнали върхови постижения в областта на медицинските грижи. След това ще дам думата на Никол Вотруба, която от 2014 година е оценител в ООН. Целта е да се подчертае значението на здравните грижи е, за устойчивото развитие. И така, веднага давам думата на госпожа Робин Нортън. Имате 15 минути за изказването си. That's it? Готово ли? Добре. Добре, значи е, започвам от начало. Добро утро! Най-напред бих искала да благодаря на организаторите на настоящата среща за отправената ми покана да взема думата днес. За мен това е привилегия. Мога ли да е, е, видя втория диапозитив? Имам две основни послания, които искам да отправя до всички слушатели днес – е, е, първо, основната причина за смърт и заболявания на жените в целия свят са е заболявания, които не се предават. И на второ място, ако трябва да се занимаваме с бремето на тези заболявания за жените, ние трябва да предприемем анализ на състоянието на половете, да обсъдим данни, е, за да можем е, е, как да осъществим тяхната превенция и да ги лекуваме. Преди да направя своето представене, бих искала да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 Тая доклад, който виждате на диапозитива Здравето на жените в общия дневен ред. Това беше документ на парламента на Обедненото кралство е, по-рано тази година. Бих искал е, е, да благодаря на участника, който ще вземе думата утре. И така, следващия диапозитив. Първо искам да се спра на основните причини за смъртността сред жените и най-вече да говоря за това, е, кои са основните причини за смъртността при жените, без да имаме е, предвид основните причини за смъртността у мъжете. Частично защото през последните 20 години настъпват драматични промени. Те отразяват промени в 6 от основните условия, които определят здравето на жените. Следващия диапозитив. Много е важно да се каже, е, че е, е, много научни изследвания искат да се намали общото бреме на смъртността на жените при раждане. Това са целите на хилядолетието, общата стратегия за здравето на жените и децата. Трябва да се намали смъртността на жените при раждане, новородените и да се занимаем с репродуктивното здраве. 45% намаление на е, смъртността на жените при раждане се постигат от 1999 година. Ако е, постигнем целите на хилядолетието в тази област, това е основната драматична промяна в здравето на жените. Като последица, на следващия диапозитив виждаме, че основните причини за смъртността сред жените в целия свят е, са заболявания, които не се предават. Седем от десете основни причини за тази смъртност сега са тези заболявания, като например сърдечни заболявания и инфаркт. В момента 4 от 10 основни причини за смъртността са свързани и е, с е, дихателното състояние. 3 от 10 е, при случай на смъртността и основно, основно в много голяма степен заради средствата за лечение на рака, при, рака на гърдата и рака на белия дроб. Е, с промените виждаме увеличение на броя на жените, които достигат е, дълбока възраст, поради което Алцхаймер сега е значителна причина за смъртността. Виждаме на следващия диапозитив, че в Обедненото кралство ние обръщаме внимание, но тук трябва да внимаваме основен пример. Ние сме една от европейските страни. Е, страни с висок доход, като Обедненото кралство, в много страни от Европейския съюз заболяванията, които не се предават, е, са причина за 9 от 10 смъртни случая. Отново говорим за сърдечни заболявания, инфаркт, рак 4 от 10 и отново рака на белия дроб е основна причина за смърт от ракови заболявания заболявания на дихателните пътища. В Великобритания 3 от 10 случая. Алцхаймера сега е третата основна причина за смъртността в Обединеното кралство. Сега на следващия диапозитив виждаме, че е много важно да преценим какво означава това глобално, когато говорим за незаразни заболявания. Но дори в страни с среден доход тези заболявания, които не се предават, които не са заразни, са е, причина за 4 от 10 смъртни случая. И отново е, говорим за е, сърдечни заболявания и за инфаркт. Но тук е, е, заразните заболявания, инфекциозните заболявания са причина за 5 от 10 смъртни случая. Е, особено дихателните пътища, заболяванията на дихателните пътища са причина за 3 от 10 смъртни случая. На следващия диапозитив ще видим какво става в Индия. Твърди се, че в Индия в момента доходите са средни, въпреки че различията по цялата страна са огромни. В страна като Индия незаразните заболявания са причина за 7 от 10 основните причини за смъртността. Отново на първо място сърдечните заболявания и инфаркта. Сега, е, е, дихателните пътища и заболяванията са причина за 4 от 10 смъртни случая. Така че незаразните заболявания трябва да бъдат обект на внимание, обект на е, нашата работа, ако искаме да подобрим здравето на жените. Е, предполага се, че е, правителствата, многонационални агенция, е, институтите, които оказват здравни грижи и самите жени трябва да съзнават важността на незаразните заболявания, че те трябва да бъдат обект на внимание на здравните грижи. На следващия диапозитив – целта устойчиво развитие, разбира се, че признава значението на незаразните заболявания – и до 2030 година ще видим, че ще има повече от 20% намаляване на тези заболявания по целия свят. Можем да се надяваме, че глобалната стратегия за жените и децата от миналата година също се спират на незаразни заболявания. Аз искам сега да привлека вниманието ви върху диапозитива наляво. ляво тук имаме списъка е, на обекта е, на основните задачи за тази стратегия за жените и децата, като една от задачите е намаляване на незаразните заболявания и подобряване на здравето на жените. Но има и много други области на внимание, като например сексуално и репродуктивно здраво при жените. Разбира се, е, че това е много важно, но ние трябва да постигнем баланс. Трябва да имаме предвид кои са все пак основните причини за смъртността у жените. На следващия диапозитив в Обединеното кралство жените не знаят, че незаразните заболявания са толкова важни, колкото реално са за тяхното здраве. Е, на, в една фундация скоро направи изследване, за да се види защо незаразните заболявания е, убиват повече мъже, отколкото жени. Повече от 70% от жените не разбират е, колко е важно качеството на живота за сърдечните заболявания. Така че самите жени не разбират, е, че това е важна причина за е, смъртността. На следващия диапозитив. Ние също знаем, че е, не е, само е, хората, които живеят добре, страдат от незаразни заболявания. Сега имаме ясни доказателства, че тези, които са най-засегнати, са бедните слоеве от обществото. Така че това е въпрос, който не се отнася е, е, само за заможните. Това е въпрос, който засяга и бедните хора с е, ниски доходи. Днес знаем, че лицата, които са най-изложени на такава опасност и които най-слабо съзнават това, тези, които най-слабо съзнават тази опасност от заболявания, у нези които най-малко съзнават опасността, най-слабо се борят срещу нея. Така че основната ни задача е да подчертаем значението на незаразните заболявания за жените, да видим каква стратегия за превенция да се разработи и какви стратегии за лечение да се разработят. Нашият подход, нашият подход тук на следващия етап, подхода, който ще доведе до съществена разлика е, е да е, приемем подхода на половете при обработката на данните защото при научните изследвания става въпрос, че това, което засяга мъжете, се отнася и за жените. Не трябва да се прави разграничение и може научните изследвания да не бъдат тълкувани както трябва и да повлияят вредно на здравето на жените. Какво имаме предвид подход на половете спрямо данните за здравето? Е, той трябва да се прилага колективно е, при дезагрегирани анализи. Е, когато се прави анализ съобразно пола, ние можем да видим какви са биологичните разлики между мъжете и жените когато анализа се основава на разликата между половете, виждаме много по-ясно разликите между мъжете и жените и виждаме отражението на социалните, економическите е, и социалните фактори. И економическите, да. Е, ние знаем е, е, в нашата е, работа трябва да приемем подхода на половете спрямо здравето. И отново, отново ще се спрем на сърдечните заболявания – и е, тук виждаме разлики във външния вид. Жените много по-често могат да получат удар на по-напреднала възраст. Е, освен това има разлики в управлението е, между мъжете и жените. Жените по-малко получават фармакологично лечение или е, да поискат диагностициране и терапевтика на заболяването им. Има разлика в, разка, в риска. Е, жените се много по-скоро е, страдат от диабет и от пушене и е, това се отразява на опасността те да получат удар. На следващия диапозитив може би не виждате тук данните, но ние много ясно е, съзнаваме, е, че при жените има допълнителна опасност за сърдечни заболявания удар поради високо кръвно налягане, пушене, тип 1 и тип 2 диабет. Тази опасност за тях е по-голяма, отколкото за мъжете. Е, просто като пример, жените с диабет тип 2 е, има 44% по-висок е, риск е, за сърдечно заболяване, отколкото при мъже с диабет тип 2. Така че виждаме риска за сърдечни заболявания спрямо мъжете и жените. Сега трябва да се спрем и на заболяванията на белите дробове и деменцията. Е, аз не очаквам вие да можете да видите данните на диапозитивите, но все пак виждаме, че когато разглеждаме мъжете и жените, които страдат от диабет, при жените има много по-голяма опасност от деменция, отколкото при мъжете. По-голямата част от нашите изследвания в момента показва, така искаме е, да видим риска спрямо разликата в половете, но също така има ли и разлика между половете при е, начина по който се занимаваме с болестта, при превенцията и при лечението. Е, трябва много по-широка база данни. Трябва да знаем дали жените имат същия достъп до лечение, както мъжете и дали пътеките за мъжете и за жените са еднакви. И тук на следващия диапозитив е, искам е, да заявя, да заявя, е, че е, има въпроси, е, по които все повече се работи в страни като Обединеното кралство, в Европейския съюз, но тези въпроси са особено важни за страни със среден доход. Затова колегите в Индия е, започват да набират данни от здравните осигуровки, да се прецени дали жените имат достъп до лечение и пътеките до това лечение и какви са разликите. И накрая, последен диапозитив. Аз разполагам с твърде кратко време но все пак се надявам, че за вас е ясно, че основните причини за заболявания и за смъртност при жените в целия свят, включително и в страни с средни доходи, са незаразните болести. Жените трябва да разберат това и е, сега трябва да се прави анализ спрямо разликите в полове възоснова на данни, дали при възможно най-малки разходи е, можем да осъществим превенция на тези незаразни заразни болести сред жените. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Нортън, за отличното изложение. Не само, че се вписахте в краткото ви определено време за изказване, но успяхте за толкова кратко време да ни представите много интересни данни и ни припомнихте фактът, че всъщност не разполагаме с а, на, наличните данни, а и преди всичко не знаем какво всъщност не знаем. Затова е важно да се повеждат подобни заседания, като днешната среща на върха, да обсъдим всички тези налични данни и да се опитаме да намерим някакво решение. Ние носим отговорност да вършим нещата качествено. И голяма част от предположенията ни не само, че са погрешни и по никакъв начин са от полза в областта на здравеопазването, но всъщност водят и до дискриминация. Ако погледнете какви са правото на достъп до здравеопазване за половината от населението, се оказва не само, че на много хора не се дава достъп до здравеопазване, но че и много е от предположенията в тази област са чисто и просто погрешни. А когато работим с погрешни данни, разбираме, постигам, разбира се, ще постигнем и грешни резултати. Много жени ще загубят не само доброто си здраве, но и живота си в този процес. Затова казаното от вас, Робин, беше наистина много полезно. Важно е, че разполагаме с тази информация и е много важно <coughs> институциите, на първо място, а след това и отделните личности, жените на преди всичко, да си дадат сметка кои е, заболявания най-много ги засягат и кое най-много се отразява върху здравето им. Ще имаме възможност малко по-късно да продължим да обсъждаме темата с членовете на тук, но сега давам думата на госпожа Никол Въртруба за 15 минути. Много ви благодаря, госпожо председател. Доброто на всички! Най-напред, аз също бих искала да благодаря на организаторите на тази среща на върха на, посветена на работата на половете. За мен е огромна чест да бъда днес сред вас. Въпросът за половете винаги много ме е вълнувал. И днес е, за мен е огромна удоволствие и чест е, да представим въпросите свързани с психичното здраве на днешната среща. Благодаря и на Габриела, която ще сменя слайдовете вместо мен. Обикновено презентациите ми са много динамични, е, много слайдове използвам, така че често ще ме чувате да казвам моля следващия слайд, моля следващия слайд. Питаме се защо психичното здраве е важна тема в срещата на върха последна на, на равенството между половете. И докато подготвях изказването си, се запитах същия въпрос и в събота сутринта това беше протъпчение, което получих в профила си в Twitter. Guardian твърди, че мъжете имат много малко шансове да се потърсят помощ за психично здраве в сравнение с жените. И това оказва огромно влияние върху стотиците хиляди, върху милионите хора, следващи от психични разстройства. Няколко думи ще ви кажа как, за как, на какво ще се спра днес в изказването си. Защо психичното здраве е важно и защо повод са важни по отношение на психичното здраве. Ще ви кажа няколко думи за целите за устойчиво развитие на ООН и психичното здраве и ще ви представя инициативата Fundamental STD. И не на последно място ще ви обърна внимание за нуждата от въвеждане на показатели за психично здраве в рамките на целите за устойчиво развитие на ООН. Защо психичното здраве е важно? Ще ви дам пет причини. Първо, спешно трябва да се действа. Е, всеки четвърти човек страда от някакво психично разстройство през живота си последствие от това 600 милиона души днес с, живеят с увреждания по света в това отношение. Депресията най-вероятно ще бъде втората основна причина за заболяване от 2020 година. На второ място психичното здраве е важно, защото психичните разстройства водят до по-висока смъртност. 20 години по-рано при мъжете и 15 години по-рано при жените, сравнени с колко, които не страдат от психични разстройства. Тези данни идват от а, страните с високи доходи. Вероятно тези граничи са много по-високи при а, страните с, с средни ниски доходи. Самоубийството е втората по значимост причина за, за смърт в възрастовата категория 15 до 29 години. На третата причина е огромното разминаване между достъпа до заболяване и огромна част от хората, живещи в страните средни и ниски доходи, между 26 и 85% не получават никакво лечение. На четвърто място са огромните последици върху правата на човека, защото хората с психически разстройства често а, са стигматизирани, заклеймявани и в някои случаи са, са подлагани на истински изтезания. На пето място, психичното здраве е обхванато във всички цели за устойчиво развитие на ООН и е пряко свързано с голяма част от тях, като например бедността, глада, достъпа до здравеопазване и рамесото на боловете. Защо полът е важен, в когато говорим за психично здраве? Е, защото полът е основен фактор за определяне на психичното заболяване, те са пряко свързани с различните видове психични заболявания, тъй като има специфични рискове, свързани с пола, които изискват специфична грижа и специфично лечение. Тази графика показва в светло-синьо данните са жените. И както виждате, в по-голямата част от показателите има по всеки равнище на използване на независимост към лекарствени средства или психически заболявания при жените. По отношение на депресията, оказва се, че жените много по-често получават диагноза депресия в сравнение с мъжете. Когато стигне до бременност е, и а, раждане, например, се показва, че има специфични е, психични заболявания, които срещаме вече с жените, като, например, депресия след раждането или хранителни разстройства. При а, мъжете има повече разстройства, свързани с а, зависимости около 15% от а, а, смъртните случаи, свързани с раждане, също са самоубийства. Друг важен елемент а, са посттравматичните и строй, свързани с стрес. Всяка пета жена през живота си страда от вследствие на изнасилване или сексуално посегателство. Между 16-50% от е, жените са били жертва на някакъв вид насилие, а жените и децата представляват 80% от 50 милиона души, които в момента са жертва на конфликти, войни и разселване. И всички тези хора са изложени на огромен риск да е, развият посттравматичен посттравматично разстройство. Също така има и е, неравна поставеност при научните изследвания на психичното, психичните заболязвания. Една колега не е, отдавна публикува своят труд, посветен на неравенството на научните изследвания и пола по отношение на психичното здраве и тя показва, че Полът по принцип почти не се взима предвид при, разследван, при изследването на психичните заболявания, което води до липса на взимане по предвид на пола при разработването на лечения за психични заболявания. И всички, може би, сега вече си мислите, че психичното здраве трябва да бъде като един приоритет, нали така? Ами ако погледнете политиките на развитие, които наскоро бяха приети, Ако погледнем след съсъчва на ООН, например, през 2000 година психичното здраве не се взимаше предвид в тези цели и не се взимаше предвид също така и в целта за подобряване на положението на жените. Това беше при целите на хвилятото за развитие, но през 2014 година бяха разработени целите за устойчиво развитие и стана ясно, че въпреки многото, много силното лобиране за психичното здраве, най-вероятно, въпреки всичко, психичното здраве все пак имаше опасност да бъде изключено отново от новите цели за устойчиво развитие на ООН. И един човек, който е голям защитник на психичното здраве, който е изследовател в Обединеното кралство, заяви, че това е недопустимо и заедно с професор Патрал те публикуваха статия в British Medical Journal и призоваха ООН да включат психичното здраве в целите за устойчиво развитие на ООН. Грайм Тоников основа Fundamental SDG, което е международна организация за подкрепа на включване на психичното здраве в целите устойчиво развитие на ООН. Имаме ръководен комитет с 25 водещи изследователи в областта на психичното здраве. Успяхме да получим подкрепата на голям брой организации, които настояваха за включването на психичното здраве в целите за устойчиво развитие на ООН. Следващия слайд, моля. Скаш видите едно видео, подготвено от фотографа Робин Хамънд. So <clears throat> in the years um, in, in 2014 uh, up to 2015 we've been advocating. До 2015 година защитавахме каузата пред ООН и получихме подкрепа от редица страни, които виждате на екрана пред вас, включително и на господин Мохамед, който беше специалният представител на, за целите за устойчиво развитие на Банки Мун бившият генерал секретар на ООН е Кофи Анан заяви в Лондон в края на 2014 година. В момента се обсъжда рамката за устойчиво развитие. възоснован след целите на гледането за развитие трябва да включим психичното здраве и в качество депресия, в частност депресията в новата рамка за устойчиво развитие след 2015 година. И така, през 2015 година през септември наближаваше и не знаехме какво ще се случи. Изглеждаше, че отново ще бъде пренебрегнато психичното здраве, но за наша изненада, крайна като беше включено и подчертано в преамбюла на декларацията на ООН за целите за устойчиво развитие. То се обсъжда да се нареждат приоритетите за устойчиво развитие и се споменава три пъти в цел трета насърчаване на психичното здраве, преодоляване на зависимостите и насърчаване на въвеждането на цел по отношение на психичното здраве. Следващият етап беше въвеждането на показатели за измерване на напредъка в рамките на целите за устойчиво развитие. И ние е, предложихме заедно с мрежата на намиране на решения е, за психично здраве и СЗО предложихме да има два критерия, един свързан с самоубийствата и другият е с е, тежките психични разстройства, което няма да доведе допълнително време за държавите членки на ООН, защото те вече докладват в тези показатели в рамките на съответният план за психично здраве на СЗО. Но в настоящите показатели за целите за устойчиво развитие, които бяха договорени през март 2016 година, има 2000 жената 230 показатели. Те още се доразработват, но там се включва равнична смъртност, свързано с а, а, самоубийствата, но не се взимат предвид и тежките психични разстройства и ние продължаваме да настояваме за това в ООН да се включи показател, свързан с тежките психични разстройства като показател за постигане на целите устойчиво развитие на ООН. А сега бих искала да ви, предложа, да ви покажа още едно видео, което беше разработено от Айфред, един от членовете на нашето правителен съвет в подкрепа на каузата. So just to come to my key messages. И така основните послания, които бих искала да запомните от днешното ми изказване относно психичното здраве. Психичното разстройство са пряко свързани с други болести. Полът играе вашата роля при психичното здраве и работата на школата трябва да се вземе предвид при научно дейност в областта на психичното здраве и психичното здраве трябва да се включи в целите за устойчиво развитие, защото не можем устойчиво развитие без психично здраве и не може да има работа между половете без психично здраве. Благодаря ви за вниманието. Muchísimas gracias, señora Благодаря, госпожо Фатруба. Струва ми се, че не отделяме а, е, достатъчно внимание най-вече на хората, които а, е, работят в а, е, различни организации, а, а и в политическата сфера и а, работят именно в областта на, психическото, на психичното здраве. Да, а, изключително важно е, за да преодолеем всички пречки, за да постигнем напредъка, към който се стремим а, да бъдем а, здрави физически и психически. Естествено, много важно е а, да се определят важните индикатори за а, психическото здраве и да се създадат условията за а, по-добро психическо здраве. И така, нека да използваме рационално времето за дискусия. Нямаме чак толкова много време, но все пак имаме достатъчно време за въпроси и коментари. Госпожа Йорк, представете се, моля. Да, благодаря ви. Благодаря на докладчиците, както и на председателката, която модерира тази част от е, днешното заседание. Да, е, здравето на жените е, е, е нещо изключително важно, но е, става дума в крайна сметка за живот, за качество на живота, за доста големи различия. Алволи, то е... По отношение на отделните характеристики на здравето на двата пола. Е, това, което ми направи впечатление, всъщност в основата на въпросите, които ще отправя към нашите експерти. Все по-малко равенство на шансовете има в областта на здравеопазването в държавите членки най-вече във връзка с лечението и е, грижите за болните. Имам предвид е, е, медицинското осигуряване, здравното осигуряване. Като че ли държавните институции се отказаха от тази, този сектор и все повече частни предприятия се появяват в сферата на здравното осигуряване. Майчината смъртност, абортите, 50 хиляди жени умират, милиони инфекции в резултат на незаконните аборти се разпространяват, които предизвикват сериозни заболявания и смърт. В е, толкова много страни е, има забрана на абортите, е, така че това води до нестабилност, до несигурност, до увеличаване на броя на незаконните аборти. А сега, по отношение на психичните разстройства, първо искам да ви благодаря за това, че работите в тази сфера. Естествено, равенството на шансовете означава равен достъп до здравеопазване, е, това означава, че е, все повече жени че всички жени би трябвало да е, имат достъп, еднакъв достъп. А се оказва, че жените от различни етнически общности, от ромските общности, от е, бедни региони е, не могат да се радват на този равен достъп до здравеопазване, за който ние говорим. Благодаря. Е, благодаря, госпожо Бьорк. Извинете, да, Ще дам а, е, думата не само на госпожа Бьорк, но и на госпожа Енгстрем, която също е, е докладчик в сянка по а, е, неравенството по полов признак. Ние имаме а, една такава а, тема, едно такава досие, по което говорим. Но госпожа Естераса също желая да вземе думата. Давам я. Моля ви да бъдете кратка. Благодаря ви. Е, позволете ми първо да поздравя Беатрис Бесера, която е, е всъщност докладчика е, по отношение на неравенството по полов признак. Когато говорим обаче за здраве, според пола, обръщаме внимание на някои особени аспекти. Ние много често приемаме, че мъжете и жените са еднакви. Е, не, има различия. Има е, различия, които са характерни е, и така. Има определени характеристики за мъжете и за жените, които определят в известна степен и здравното им състояние. Какво прави понякога жените по-уязвими? особено по отношение на психичното здраве. Е, защо толкова много жени, повече от 50% е, от жените са преживяли някакви е, психични разстройства? Три пъти повече, отколкото мъжете. Естествено, психичното здраве, психичното разстройство има много негативно въздействие върху цялостното здравно състояние на организма жените не само а, работят а, извън семейството, но те отговарят в крайна сметка и за а, грижите за децата, за домакинството. Тоест те работят два пъти повече. Те се натоварват много повече и по тази причина са много по-уязвими на а, заболявания от всякакъв вид. Работата в домакинството много често не се смята за истинска работа. А, а това всъщност се отразява много съществено върху е, ежедневието. Същевременно се изхожда винаги от продължителността на живота. Жените действително живеят по-дълго, но въпросът е живееш ли добре? А, ето, че да, при тази по-голяма продължителност на живота на жените се оказва, че те много често са много по-болни от мъжете, които не се радват на толкова голяма продължителност. И затова са необходими, естествено, определени стратегии по отношение на здравето на жените и на мъжете, защото животът определя до голяма степен и здравното състояние на хората, а животът, който водят мъжете и жените в днешното общество е различен. Информацията, информираността е нещо изключително важно. Когато има информирано съгласие от страна на пациента, естествено, можеш да предприемеш различни действия в рамките на лечението и грижите, но инак не можеш. Да кажем това принудително стерилизиране звучи стряскащо, но понякога има заболявания, е, които може би предполагат е, е, действително определени действия в тази посока. Става дума най-вече за тежко увредени жени, за жени с тежки и предаващи се на поколенията душевни разстройства. Тоест е, става дума и за специфични е, мерки и за много повече превенция. И така, благодаря. Благодаря много е, за всичко, което чухме по тази тема. Благодаря и на Беатрис за чудесния доклад. Така, а сега давам думата и на следващия оратор. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Благодаря и на нашите е, гости. Благодаря за тази изключително важна сесия и за много важните презентации. Да, е, е, различията по полов признак в, по отношение на здравето са много важни и същевременно заболяванията при жените като че ли се лекуват по незадоволително, отколкото при мъжете много често като че ли научните изследвания и резултатите просто не водят до истински практически насоки за работа в рамките на здравеопазването и също времено би трябвало да има и специфични указания и за предприятия, и за учреждения, в които работят жените. Така че необходим е системен подход по отношение на здравеопазването, което да диференцира по полове и също времено и в много други сфери, които споменах. И така, трябва да се има предвид и биологичните различия и различните увреждания, които се проявяват по различен начин при мъжете и при жените трябва да навлезем в дълбочина в така, хормоналното развитие на женския и на мъжкия организъм, за да обхванем и всички проявления на метаболизма. И действително трябва да а, а, свържем нещата с преносимостта на а, някои увреждания или някои характеристики в здравното състояние на пациента върху поколенията. Всичко това естествено а, би трябвало да а, а, се осъзнае в най-голяма степен от самите а, практикуващи лекари, но а, а, за да постигне и, и от пациентите, и от гражданите, и от цялото общество. Необходимо е да развиваме една осъзнаваща различията между половете и необходимостта от равенство между половете медицина. Това е изключително важно, за да можем да постигнем напредък, за да тласнем напред и развитието на научните изследвания и за да променим поведението на главните участници в научно-изследователската дейност и в здравеопазването, но и на пациентите. Така че съществуват редица възможности за да предпазим и младото поколение от същите грешки, които се отразяват неблагоприятно на здравето на нашите поколения и предишните поколения. Така че всичко това би трябвало да се разработи като концепция на едно много високо равнище. Ако не го направим, няма да бъдем ефективни и няма да можем да повлияем на общественото съзнание, няма да можем да подобрим и здравето и здравеопазването по отношение на жените. Да, благодаря ви. Това бе действително една много всеобхватна информация, която вие ни предоставихте много информативно изказване, което време се открояваше и с много яснота. Да, е, понякога ние приемаме, че нещата са явни, е, очевидни и че всеки ги е осъзнал, но очевидно не винаги е така. Ето различията между организма, между здравето, женско, мъжко и така нататък е, са нещо, което ние приемаме за даденост и за нещо много очевидно, но се оказва, че можем и трябва да работим в това отношение. И така. Виждам, че е, има още много заявки за изказвания, но е, ще чуем сега последният е, е оратор, госпожа Арвайк която поиска думата. Да, ние имаме а, млад а, играч а, хант, а, в отбора по хантбал на Унгария, който ми напомни, че а, здравето и физическо, и психическо е изключително важно. А, а, за всичко, което човек е, върши и за успеха, който постига. Да, е, вие говорихте за това, че кардиоваскуларните заболявания са всъщност е, основният е, е фактор за преждевременна смърт е, сред жените. Жените в моята страна всъщност са унези, които се грижат за семейството, за децата, за домакинството, за възрастните хора в семейна среда и е, работят същевременно в съответната професионална сфера. Е, има толкова много, много трудности за една жена, е, които в живота, които се отразяват естествено на е, здравето и и естествено не бива да забравяме необходимостта и от физическа активност, от спорт. Какво ще кажете вие по този въпрос? Да, благодаря ви, госпожа Марле. Ще дам сега в обратен ред думата на нашите лектори. Ако обичате в рамките на броени минути да отговорите на въпросите, които бяха засегнати по време на дискусията. Те е, са тясно свързани с е, вашите презентации. Не е, всички са а, осъзнавали някои от а, проблемите, които вие поставихте тук. И аз съм сигурна, че а, всъщност за много хора а, това бе една изключително интригуваща и а, съществена информация. Да, благодаря ви. Благодаря за въпросите и за изключително важните въпроси, които поставихте които са свързани и с моята презентация. Първо, госпожа Берг спомена и политиката на правителството по отношение на здравеопазването, включително и психичното здраве. Да, напълно съм съгласна с чутото от вас. Става дума за политически въпрос, за въпрос, който същевременно има и огромно въздействие върху живота на хората. Но решението трябва да бъде политическо, да. Има много е, доказателства за е, така, тревожния брой на душевни разстройства е, сред е, мъже и е, най-вече жени. И е, една голяма част от е, е, самоубийствата сред младите хора се дължат отново на психични разстройства. Трябва е, да е, се осъзнае този факт. Необходими са повече клинични изследвания, необходими са повече е, научни изследвания, необходими са повече клинични доказателства, естествено. Е, но качеството на живота а, при мъже и при жени, естествено, трябва да се отчита. А, след на, до определена възраст и в определени е, случаи, да кажем при бременност, е, непосредствено след раждане и така нататък, жените са изключени от е, е, клиничните е, изследвания. Естествено, е, това понякога ограничава малко обхвата на изследването и на резултатите, които се постигат, но а, е задължително. А, отново се връщам на а, психичното здраве. То трябва да бъде включено в общото здраве, а, това, което наричаме Universal Health. А, а, а, психичното здраве трябва да влезе в. А, а, политическия дневен ред, е, когато се говори за здраве и здравеопазване и когато се предприемат мерки по отношение на здравето и здравеопазването. Е, аз е, мисля, че парламентът в Унгария би трябвало да осъзнае, че физическото и психическото здраве са тясно свързани, защото едното обославя другото и обратното. Много често именно физическото състояние на определен пациент води и до допълнително психическо разстройство или обратното. така че тази тясна връзка трябва да бъде осъзната от политиците, за да се вземат мерки. За съжаление, микрофонът не е включен. така, давам думата и на следващия оратор, но Естествено, здраво тяло в здрав дух, казваме ние, и нещата са тясно свързани помежду си. Това подчертахте и вие, физическо и психично здраве. Няма човек, който да кажем, ако страда от психическо разстройство, да, не, е, да няма и някакви други заболявания или оплаквания и обратното. И така, да чуем сега и госпожа Нортън. Да, ние сме съгласни всички, очевидно. В това отношение има консенсус между нас, че психичното и физическото здраве са тясно свързани помежду си, представляват една цялост. И че времено трябва да отделяме внимание на различията по полов признак. Холистичен е, трябва да е подхода. Моят фокус е всъщност непреносими заболявания Естествено, че когато виждаме, да кажем, пиещи жени в една общност или на обществено място, а също време те са и бременни, вече можем да си представим какви ще са и последствията, да кажем, и върху плода, и върху психичното здраве на жената. Така че, е, е, ето, почвам от такива малки, дребни, практически е, примери, за да покажа колко важно е да обръщаме внимание на всичко това. Изключително важно е, естествено, да се определят правилно ролите на мъжете и на жените в обществото, включително и в семейството. И и как точно да компенсираме, да кажем, намаляването на средствата които се отделят и е, за здравеопазване, и за научни изследвания и така нататък. Е, това може да стане по пътя на ефективността. Ние би трябвало е, много по-целенасочено и ефективно да определяме и целите на научните изследвания и да ги провеждаме. Е, в момента е, е, работя с, в тясно сътрудничество с един от медицинските е, съвети е, и органи, на които определят, е, така да се каже, основната посока за развитие на здравеопазването в Обединеното кралство. И отново се опираме до това, че трябва да се осъзнае тази обвързаност между физическо и психическо здраве, за да се постигне по-добър резултат. Много важно е, естествено, да имаме един определен а, е, дневен ред, една определена програма за а, е, а, е, всичко това, което смятаме за необходимо да бъде направено. Ние познаваме проблемите и същевременно времено непрекъснато установяваме, че понякога не познаваме истински всички аспекти на проблемите, с които се занимаваме и трябва да обръщаме внимание, трябва да заостряме вниманието и собственото, и това на обществото към тези проблеми. Госпожо Нортън, благодаря ви много. Струва ми се, че сме е, на едно мнение. Е, да, е, ние сме в крайна сметка платформата, която е, може да предизвиква по-динамични промени на политическо равнище, необходима е решимост от страна на политиците. Естествено, че проблемите първо трябва да бъдат разпознати, идентифицирани и след това вече да се предприемат съответните мерки. А сега ще дам думата на съпредседателя на тази сесия за заключителни думи. Just in closing, uh, to... В заключение искам само да благодаря на госпожа Нортън и Никол за информацията, която ни поднасяха. На тази сесия те подчертаха колко е важен въпроса за пола при незаразните заболявания и при психическото здраве. Ние не често водим такива разговори. Искам да кажа, че госпожа Нортън се спря на значителни въпроси, свързани с репродуктивното здраве и когато чуем това днес, това ще ни напомня. Е, ние трябва да имаме предвид идеите, които изложихте, да не забравяме, че психическото здраве и незаразните заболявания не са въпрос само на начин на живот на богатите и известните, но е, бедните страни или страни с средни доходи носят двойно бреме е, на заразни заболявания, психическо здраве плюс различните зависимости от вещества. Ние трябва да разберем разберем връзката. Много често смятаме, е, е, че инфарктите или раковите заболявания са европейски въпроси, свързани с високи доходи. Но има е, двойно бреме, което страните с средни и ниски доходи носят. Така че трябва да имаме предвид тези въпроси за качеството на живота. Качеството на живота е много важно трябва да е, е, говорим за информацията и защитната роля, особено сред жените. Ние трябва е, да говорим поне един, път, поне един път годишно е, на профилактични прегледи, но когато говорим за сърдечни заболявания или за ракови заболявания, особено при жените, те трябва да знаят колко е важна превенцията, предотвратяването на риска, е, така че информацията, е, защитата, която трябва да се осъществява, са много важни. Въпроса за интеграцията. Говорихме много за нея. Холистичният подход е, предполага включване на биологията, е, емоционалното състояние, социално-економическо и културен подход, изобщо целият подход е, за подобряването на качеството на живота ни. От гледна точка на научните изследвания, ние е, поставяме ударението е, върху подхода спрямо половете, как да анализираме данните. Всички вторични данни, с които разполагаме, говорят, че трябва да се види връзката с пола е, и съвета през май в Индия по общи научни изследвания показаха, че не трябва да гледаме на данните от Глобалната фундация за финансиране. Е, трябва е, да се има предвид глобалния подход, той става ключов. Освен това въпросите за фундаменталните научни изследвания, за същински оригинални идеи е, за лечение спрямо пола, всички така наречен джендър медицин въпроси. Сутринта ние говорихме за нов подход. Доста сме чували за него, но все пак кое е новото в подхода? Разговорите тази сутрин е, очертават нови, нов подход. Как да правим нещата различно? Е, и а, ако, е, ако четем дори само някои от тези нови подходи, които споменахме тази сутрин, за научния подход, ние трябва да продължим разговора през следващия ден и половина, който ни очаква. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички.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 има неверни идеи, срещу които трябва да се борим. Че Европейския съюз няма първомощи в областта на здравето. Тък му обратното. Ние трябва да насърчаваме здравето и превенцията на заболяванията. Трябва да работим спрямо държавите членки по тези въпроси. Европейската комисия и нейната компетентна генерална дирекция публикува доклади за жените, достъпа на жените до здравето, но не е имало нито конкретни действия, нито конкретни политически програми. Е, европейската политика за обществено здраве продължава да пренебрегва въпроса за равенството между мъжете и жените. Е, ние имаме правомощия, ние имаме изследвания на данни. Но политиката и мерките, за да се отстранят неравенствата, не са на лице. Можем ли да ги имаме или не? Това е въпрос на решение договорите ни задължават да включваме измерението мъже-жени във всяка политика на Европейския съюз. Този текст е отразен и в текста на Европейската комисия, в програмите и, е, например, е, изследванията, на които настоява Европейската комисия. Имаме предвид е, изследванията в областта на здравето, но там не се отделя необходимото значение на жените. Т.е. Европейската комисия трябва да участва много по-активно. Това е, е един от е, ключовите елементи на доклада, който разработваме в парламентарната комисия Жени на Европейския парламент. Аз съм автор на този доклад е, и в него се настоява за равенство в областта на здравето, защото това е човешко право, това е нещо фундаментално и абсолютно необходимо. Не може да има неравенство в здравето заради пола. Не само защото е несправедливо и дискриминационно, не защото противоречи е, на ценностите на Европейския съюз, а просто защото не е ефективно. Това е нещо много е, лошо е, за развитието, за репродукцията и защото това пречи на основната ни задача насоча, а именно постигане на равни шансове във всички области и особено в областта на здравето. В заключение искам да благодаря на всички, които взеха участие в дискусията. Съжалявам, че не можах, думата на някои, кои... не можах да дам думата на някои, които я поискаха. И се надявам, че ще можете да ни изпратите е, текста на изказванията, които направихте днес. Благодаря на госпожа Дамансе Нортон и Ватруба. Сега бих искала да помоля участниците в следващия панел да дойдат е, на президиума, за да е, сменят изказалите се.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 Good morning. Would you please all take your, your seats? Добър ден. Може ли да вземете местата си, за да започнем? Uh, you can't hear? Uh, what? Не чувате ли? А? Can't you listen? Does it function? Работи ли? Чувате ли? Is it okay? Okay. No, no, it's okay. Thank... Така, всичко е наред. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Ще кажа няколко думи народния си език. Пожелавам добре дошли на всички. Добре дошли на всички на днешното заседание. Темата е изключително важна. Съвсем накратко искам да ви кажа, че миналата година бях докладчик върху явлението наречено стъклен таван. Е, това е една метафора е, е, за прага на кариерата, пред който са изправени жени, когато се занимават с научни изследвания, с технологии, или дори с бизнес, обикновено те стигат до едно стереотипно мислене, според което се предпочита, предпочита мъже да бъдат назначавани на ръководни длъжности. Ние искахме да се запознаем с това явление в всички държави членки, предвид една цялостна политика – ние е, виждаме, че жените, които участват в взимане на решения в областта на научните изследвания, на технологията или в университетската общност, правят много по-конкурентоспособни институциите, където работят и допринасят за економиката на Европейския съюз. Законодателството е удовлетворително, за да получат признание тези жени и за да бъдат насърчавани те да вземат ръководни длъжности, но въпреки това виждаме, че на практика нещата не се развиват е, точно така. Е, постигнати са успехи, но все пак е, има какво да се желае. Например, е, трябва да се развива европейско законодателство, но трябва да се развива законодателството и на ниво държава членка. Ще посоча един пример. Един пример, е, който не отговаря точно на проблематиката на стъкления таван, но е, който говори за начина на мислене начина на мислене не се е променил чак толкова много. И именно срещу този начин на мислене ние в комисията жени се борим срещу това. В коридорите на парламента виждате портретите на председателите на Европейския парламент. До сега е имало 28 председатели мъже и само две жени. И това е доказателство за това неравенство никой не може е, някой да се представи да сме имали до сега 28 жени, които е, са били напълно достатъчно квалифицирани, за да заемат такава ръководна длъжност. И е, за да открия дискусията на третия, третата част от нашето заседание, Искам да кажа, е, че не трябва да има препятствия и бариери пред жените, а по-скоро е, да се възползват от е, цялостна политика във всяка държава членка, да се възползват от европейско законодателство, което да ги насърчава да постига целите си на най-високо ниво защото жените са доказали, че няма днес мъжки и женски професии. Днес няма мъжки и женски цели. Има една цел. Всяко човешко същество, какъвто и да е пола му, да може чрез труда и усилията си да постига целите си. И така, сега на английски давам думата на организация, която работи за подобряване на равенството между мъжете и полните и включването а, на а, измерението пол в а, на учните изследвания в математиката и технологията. Виждаме колко е важно да има равенство на жените при достъпа до тези професии. Благодаря ви за това, че присъствам тук. Аз представлявам общност, която расте от 2011 година, когато беше създадена тази, този самет. Е, има много е, такива проекти, които се развиват насам. Е, радвам се, че за втори път идваме в парламента. Бяхме тук през 2012 година, когато парламента обсъждаше Хоризонт 2020 и дискусията повлия на това как въпроса за половете да се включва в различни програми на парламента. Това е, е деветия самит, това вече е глобална инициатива. Е, вече виждаме как работим, как сътрудничим с тези, които определят политиката е, и когато работим съвместно, можем да постигнем подобрения. Така че целите на настояща дискусия е да ви уведомим какво става в други региони на света, е, където този самит не се използва като инструмент за по-доброто разбиране на въпросите за половете в науката и е, за подобренията, които са необходими благодаря, господин Полицър. Сега давам думата на госпожа Миокова Тамбе. Надявам се, че правилно произвеждам името ви. вие сте заместник изпълнителен директор на е, Японската агенция за наука и технология. вие е, работите по разнообразието и приобщаването. Благодаря. Искам да ви уверя, че на следващия самет, който ще се проведе в Япония, ще сътрудничим с много хора, е, за да се постигне подобрение в е, Япония. На следващия диапозитив. Тук виждате миналото на тези Gender Summit. В момента това е деветия самит. Следващия ще се проведе на 25 и 26 май следващата година съвсем близо до Токио, до гарата на Токио, на много удобно място. Тук виждаме структурата на комитетите. Основната институция е GST организацията и нашия и научния съвет на Япония. Това е Японската академия. Това е третата организация. Ние е, работим е, с, с е, нашия изпълнителен съвет. Там се обсъждат важни въпроси. На заседанията на управителния съвет се взимат важни решения и членовете на бюрото са съветници по въпросите за базите данни. Основни организации е GST. На този самит ще при... бъдат представени три министерства на Япония и Кенанда. Това е, е Японската федерация по бизнес, и е, японското представителство в ООН и в ЮНЕСКО. Е, ще бъдат представени два университета от Япония, Организацията за иновации в е, Корея. А, ние искаме да сътрудничим с много хора, с много организации. Е, е, за да се разшири броя на спонсорите ни. Е, в момента нашите спонсори са 8 дружества, една фундация и 3 академични дружества и 16 университета. Така че в момента общо имаме 26 спонсора може би броя им ще се увеличи. Въпроса за структурата на спонсорството. Имаме три вида спонсорство. Най-важният въпрос за нас е как да увеличим броя на международните си партньори. Така че, ако искате да участвате в следващия самит, моля ви, уведомете ме. Е, основната тема на самита ще бъде е, по-добра наука и иновации чрез разнообразие на половете и приобщаващи ангажименти. Планираме три пленарни сесии. Първата е, е, е разнообразието, как се използва то. Ние искаме е, избрахме председател, който познавате ли я? И после а, научните работници, които се занимават с, с сериозни въпроси. Има много сериозни програми, например глад, бедност, проблема с човешките ресурси и с човешките права. И трето, социалната отговорност на науката. Председател е доктор Халуяма, Тя е, е, тя представлява институция на Япония, в момента се изреждат имената на тези, които ще бъдат поканени да участват. Доктор Пик, тя е тук. И тя ще говори за социалната отговорност на науката. Е, има две сателитни конференции, които ще бъдат организирани на следващия диапозитив. Е, в момента подготвяме предложение за обобщение на 10-я самит по половете. Обмисляме предложение е, за устойчиво развитие зад граници в ОНЕ равенството между половете е много важна цел. Имаме пет групи пет групи от по 17 лекции. Всички теми, свързани с половете, пол, секс, мъже, жени, млади момичета – тези теми са разпръснати върху 17-те 17-те workshop в, в ляво виждате целите свързани с половете. а отдясно а, цело, цели независими от половете. Тоест, а, тук а, в тези цели а, не е отразен пола. Те трябва да бъдат постигнати и от мъжете, и от жените. А, а, примерно, има други цели, които не са свързани с половете, но с промишлеността. Това означава, че при настоящата промишленост не се има предвид пола. И това трябва да се промени. И ако постигнем успех, ние постигаме е, целите на устойчиво развитие. Те са свързани помежду си. Е, те са премостени чрез пола. Сега е, това е началната страница. И накрая призив за регистрация. Регистрацията започва на 28 ноември и професор а, а, Куми ще ви запознае с подробности по регистрацията. Председателката благодаря Миоко. Извинете, че ви прекъсвам обаче имаме строги ограничения за е, времето за изказване, иначе няма да имаме време за изказванията. Госпожа Инос, заместник-председател на научния съвет в Япония и ръководи е, английската катедра. Yes, I... Много ви благодаря. Следващия слайд, моля. В рамките на 6 теми ще ръководя две от сесиите, които ще характеризират а, самита за половете, които ще бъде в Токио идната седмица. Те ще обхванат а, последните. Те бяха поставени всъщност в последните издание на нашето специализирано издание за работата на, на половете. Последното беше по, по, посветено на жените и спора за светия почет проведено в Хензилки под лозунга ръководи промяната, бъди промяната. Там се твърди, че трябва да се увлечат с 40% участ нужните във всички ръководни органи в 2020 година, годината, в която ще се проведат Олимпийските игри в Токио. Трената тема половото измерение в спорта ще организира две сесии. На първото място е участието и постиженията на жените в Олимпийските игри и равенство между половето в обществото. И данните на екрана в момента показват, че увеличаването на броя на жените политици е пряко свързано или не пряко свързано с увеличаването на жените спортисти, които вземат участие на Олимпийските игри. Данните са за Олимпийските игри в Лондон през 2012 година и как доброто поставяне на жените атлети от Япония на, на Олимпийските игри отразяват напредъка постигнат по отношение на равенството между половете в Япония, който, който се нарежда на 112-та позиция с 144 държави по показателите на равенство между половете. Следващият важна тема ще бъде последна на революцията в спорта въз основа на физическото благосъстояние, уврежданията и липсата на уврежданията. След това ще обсъдим свободни, бавните спортове, осъзна, осъзнамостта и преминаването от стателен характеристика към разнообразие в спорта. Ще се посветим на, а, в рамките на организирането на Олимпийските игри за 2020 година към разработването на нов олимпийски дух и нов дух на спорта, който да се основава на разнообразието. Следващият път е свързан с а, измерението, свързано с половете по отношение на момче, момичетата и момчетата. Показва, данните показват, че възможно, посещенията за четене, смятане и възприятие, било то цифрово или при причетене, по-низко при момчето в сравнение с момичетата. Ето защо е време съвсем сериозно да започнем да обсъждаме тази, тези по-слаби постижения на момчетата, които в момента се повсеместни по целия свят. Смятаме, че данните като цяло трябва да се гледат в по-голяма степен през призмата на половете. Заедно с Миоко работим съвместно, за да може среща на върха на половете номер 10 в Токио да обхване всякакви аспекти, като например половете, етноса и професионалното развитие. С нетърпение очаквам всички в Токио. Благодаря ви. Thank you, Mrs. Now, Mrs. Lee is... Благодаря ви. Госпожа Ли е достатъчно научен изследовател в Център на, на научни изследвания и иновации по отношение на половете. Имате думата. Благодаря ви. Добър ден на всички. Следващия слайд, моля. Бих искала да напред да ви представя корейската политика по отношение на половете и иновациите концепцията за иновация, основаща се на пола, се появи в просто правителство с цел насърчаване на жените в областта на науките и следвателската дейност, без да разполагам с необходимата законодателна основа обхващат се въпросите свързани с участията на жените в научни изследвания и в Корея те бяха включени систематично при изготвянето на и подготовката за на върха за постене на половете в Азия, която се поведе в Корея миналата година. Сега вече подхода се променя и е, насърчаването на участието на жените в науките, технологиите, инженерството и математиката вече не се основава на конкретни данни, не се основава на създаване на специализирани центрове. По този начин включването на жените се осъществява чрез специалния център за насърчаване често на жените в научно-изследователската дейност, науки, технологиите, инженерството и математиката. Срещата на върха за половете, която се проведе в Корея, се оказа важна стъпка, важен пробив напред в Корея, за да се вземат правите всички аспекти на половете, включително и иновациите въз основа на пола. Към момента агенциите за научни изследвания в Корея обявиха специфични политики за прилагане на иновациите, взимащи предвид пола, но Националната агенция за финансиране на Корея също така финансира медицински проекти за иновации, взимащи предвид пола. Следващия слайд, моля. Самите за половете на внимание на факта, че полът трябва да се включи в всички цели за устойчиво развитие на ООН. Много усили бяха положени за осъществяване на сътрудничество с агенциите на ООН, като например е, мрежата за устойчиво развитие на ООН и ОИСВ. Предоставят се наличните научни данни. The GISTER conducts research for the GISTER ръководи, провежда изследвания за дейности и включване на пол в всички важни политически области в цяла Южна Корея. Тази има, в тези усилия се включва добавяне на разпоредба, свързани с инновациите в нощта на пола в съответният законодателен акт. Трябва също така да се включи аспекта с пола в всички учебни академични програми в университетите, в официалните програмите за обществена помощ, както и в рамката, определяща критериите за отпускане на финансиране за научни разследвания. Към момента се опитваме да разработим случаи за получване да е свързана с а, раковите заболявания, центровете за проучване обхващат фундаменталната наука, биоинженерството и политиката. Центърът работи съвместно с различни области на науката и е важно да подчертаем около добро сътрудничеството ни с Корейската академия за науки и технологии – при насърчаването на взимането предвид на инновацията, основащи се на пол при четвъртата индустриална революция. Както знаете, има много предизвикателства, свързани с нашата дейност, но като цяло това беше едно добро начало. Също така се сътрудничим и с Комитета за точни науки и инженерство. Ще продължим да полагаме усилия за увеличаване на въздействието върху обществото чрез научно-следовска дейност и е, економическа дейност, основаваща се на иновациите в основа на пола. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. А сега ще чуем единственият е, господин в нашите, сред нашите оратори днес, господин Сереж Велемора, който е директор на програмата за жени в областта на точните науки и инженерството. Госпожо председател, госпожо председател, скъпи панелисти, колеги, за мен е огромна удоволствие да бъда днес сред нас. Много благодаря на Комитет на организаторите за поканата да взема участие в тази прекрасна платформа самите за половете. С колегата ще ви кажем няколко думи за това как включваме половете в политиката си в Канада. Срещата на върха, която се провежда днес е много важна платформа за всички нас, които много се вълнуваме за въпросите свързани с половете и разнообразието. Това също така е платформа, която ще ни позволи да изградим нови съюзи. И като цяло е възможно всички нас да се научим от опита на другите и да продължим напред. Това е една е прекрасна цитата от доктора Мари Кюри. Научих, научиха ме, че пътят към напредъка не е нито бърз, нито лесен и това е факт, който не бива да забравим, когато ние гледаме напред. Има много налични данни, но при това няма да ни бъде лесно, нито бързо ще успеем да напреднем напред. Затова всички трябва да си дадем сметка колко важно е равенството между половете. Целта ни е не само да насърчаваме съветно шведска дейност, да вземем предвид половете. Трябва да вземем предвид, че правихи го по този начин, успорваме е, наложеният в момента модел и успорваме някои от основните парадигми. В момента ни е трудно да признаем, че сме пристрастни, че е можело по-добре да работим, да бъдем по-добри ръководители на научни проекти и по-добри взимащи политически решения. Но научното следование по принцип е постоянен процес на учене, което е до много добра новина. Пъти това подхода ни трябва да бъде приобщаващ и обърнат към бъдещето. Трябва да защитим също така каузата за включването на пола, за колкото смята, че тя не е нужна. И това е важна тема, която трябва да се включи тук на заседанията на самите. Това е много важна тема, която трябва да ни вълнува непрестанно по изкопването на новите политики и планове за действие. Как може да продължим напред? Трябва да продължаваме да събираме налични тени данни. В момента, например, пътно-транспортните происшествия са една от основните причини за смъртност сред, плодо, сред неродените деца, което показва, че автомобилите в момента все още са по-безопасни за мъжете, колкото за жените. Трябва да продължава също така да подобряваме съдмеността чрез инструменти, които да са лесно разбираеми. Това е, например, е един, една брошура, която беше публикувана наскоро в Канада за насъщаване на пола в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката. Тази брошура много лесно и бързо може да бъде прочетена, много добре запознава с основните факти и може да се използва от хора с различни възрасти. Тук ще спре и ще дам думата на колегата Марис, която ще допълни казаното от мен. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Ласонде, която е научен ръководител на агенцията, отпускащи е, грантове за природни науки в Квебек. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, за мен е удоволствие да бъда днес сред вас. Ще се опитам на няколко думи да ви представя е, срещата на върх номер 11, който ще се проведе в Монреал до година. Това, разбира се, ми съпредателят ни, Джастин Трудо, снимката е, е направена в Канада. Канада, разбира се, и той обясни миналата година защо е важно да има равен брой мъже и жени в кабинета му. Това се случи през 2015 година. Надявам се, за 2017 година се гарантира също равенство и по отношение на финансирането за научни изследвания в Канада. Ще кажа няколко думи за програмата Gender Based Analysis Plus. Това беше програма инициирана от един от министрите в Канада и основната и цел е насърчаване на рабство между половете в страната. През януари 2015 година Националната агенция за нощно изследователска дейност, инженерство и природни науки официално се присъедини към тази инициатива. И сред дейностите й се включват и мерки за прилагане на площите задължения. Тук виждате и агенцията, която аз ръководя в, провинция Квебек. И в момента ние водим преговори с ЮНЕСКО, за да съм част от а, проекта САГА за насърчаване на, на науките, технологиите, жестното и математиката, като целта е да се подобри участието на жени и равенството между половете в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката. Има и други инициативи, като GenderNet, например, в Европа, програма, която се ползва с финансиране от Европейската комисия и Канада е част от тази инициатива. Следващия слайд, моля. Това са някои дейности, които а, си последваха от предишните срещи на, срещ, на върха последни на половете. Бяха приложени някои планове за действие, като например подобряване възможностите за изследователска дейност на жените, които не могат е, да публикуват научните си трудове, защото са били в отпуск по мачество, например. Взема се предвид и анализ въз, възоснова на пола. И тук мога да си позволя един прекрасен цитат, в който става ясно, че екстраполирането на резултатите за населението като цяло при положение, че се прилага само за част от обществото, е подвеждаща подход, който може да има много сериозни последици. Трябва да работим и на световно равнище, за това и искаме да участваме в европейската мрежа в рамките на Gender Summit. Следващата 11-та среща на върха за половете ще се основава на основни теми. На първо място е разнообразието. Ще вземем предвид разнообразието при взимането на природно нажателски дейности. Искам също така да има и по-добра взаимосвързаност между държавите. Искаме да, да свържем и Мореал с основната част от света, защото да се отбелязваме 350 годишната от основаването на града. И също така ще се съсоточим върху плурализма, етносите, местните населения, включването на половете и на е, групата на местните е, населения в Канада, които са особена специфична категория, които също трябва да бъде обхваната в усилията ни. Също така ще добавим и специфично скоточаване върху Северна Америка и връзката на този регион с останалата част от света. Това са основните или някои от основните теми, които в момента се обсъждат на регионалният, от регионалният съвет за определене на насоката, който ще изгод, подготви 11-та среща на върха, посветена на половете, което да се проведе до година. Какво искам да постигнем с тази среща? Как можем да направим квантов скок и да приложим теоретичните си познания на практика? Това, което ни предстои в момента какви са постигнатите успехи, кои са най-добрите показатели за добро изпълнение на политиките. Това е изглед от Мореал, така ще изглежда града и до година, така че се надявам всички да дойдете. господин Пинто ще вземе думата и ще открие заседанието ни в 9 сутринта. Това са партньорите ни. Фондовете за финансовата дейност на ПБ са основните ни подкрепящи организации, но има и много други. Много ви благодаря. Благодаря ви. А сега ще дам думата на госпожа Алис Абро, ако правилно произнесох името й. Имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред е, бих искала да благодаря на самите за тази възможност да взема думата. Аз представлявам Gender in Science, една ново създадена организация за начаване на част на жените в науката, технологията, инженерството и математиката. И нашата, нашата гледна точка е, че няма как да има устойчиво развитие, ако не включите пола и науката по някакъв начин в уравнението. Основната ни цел е да свършим тези три елемента и да убедим взимащите политически решения, че пола трябва да се вземе предвид при разработването на стратегии за научно-изследователска дейност. Смятам, че Днешната сесия наистина ни донесе много нови идеи. С удоволствие изслушах е, идеята на госпожа министра за радикално е, за радикална намеса, също така и идеята, че е крайно време да преминем следващия етап. Не само да изготвяме политики, но да направим оценка тези политики и да започнем да ги прилагаме. Така че ми се струва, че днешната дискусия ни показа как различните институции го правят в момента и смятам, че това трябва да бъде и една от темите на всички срещи на върха посредени на половете от тук нататък. И съставането, изготвянето на политики е много сложно, но въпросът сега е как да направим оценка тези политики и да видим дали те са ефикасни. Това е следващият етап. Затова ми се струва, че и тези срещи, които провеждаме, могат да ни помогнат в това отношение. Много ви благодаря. Благодаря ви. Не мисля, че имаме достатъчно време за дебат. Ще дам думата на Елизабета за кратко обобщение на дискусията. Благодаря ви. За мен удоволствие е да направя заключението на тази сесия. Благодаря ви за проведеното търпение. Неднократно подчертахме, че е, самите, който организира постъпне половете, означава повече, т.е. мъжете и жените във всяко едно отношение. Трябва да се гарантира равенство на всички групи в обществото. И когато говорим за науката, говорим най-вече за качество на науката, И това равенство е, би трябвало да, го, да изискват от нас и да очакват от нас. Да, и мъжете и жените, всички недостатъчно представени в областта на науката групи. Ви сте част от тази инициатива. Благодарим ви за подкрепите. Благодарим на Европейския парламент за тази възможност. Отново да се проведе тук срещата на върха за половете. Смятам, че единственият начин да постигнем промяна е да работим заедно. Благодаря ви. Thank you, Elizabeth. Thank you all for your participation. Благодаря ви, благодаря на всички за участието ви. Мисля, че всички сме убедени, че понятието за равенство трябва да се зароди още в училище. Децата трябва да се научат, че, че са равнопоставени във всеки един аспект на живота си. Това започва, разбира се, и в семейството. Благодаря ви. Приятен ден!